Компетентните унгарски власти поискаха да бъде отнет имунитет на господин Чава Молнар в рамките на наказателно производство. Съгласно правилника на парламента, този въпрос е отнесен към компетентната комисия по правните въпроси.